И сега преминаваме към избора на заместник-председател. Съгласно членове 15, 17 и 20 от нашият а, правилник съм получил следните кандидатури. Господин Фабио Масимо Касталдо. Освен това има и друго предложение с вашето съгласие да се издигне кандидатурата на госпожа Анели и, и Етен Меки. Кандидатите ме уведомиха, че са били предложени с ваше съгласие. Изборът ще бъде извършен чрез тайно електронно гласуване. Първо ще извършим проверка. Ще има пробно гласуване. Първо екранът ще покаже за какво ще гласуваме, за заместник-председател. Показват се имената на кандидатите. Маркирайте името на кандидата по ваш избор, като използвате сините клавиши отстрани. като с тези ем, копчета или клавиши може да сменяте позицията нагоре или надолу. След като вече сте определили вашия кандидат, моля натиснете а, а, клавиша с плюс отгоре. А, понеже има двама кандидати и ако искате да се въздържите, може да натиснете а, копчето а, по средата лампата светва в синьо, но вие сте се въздържал. Това е възможно също като вариант. Освен това, възможно е и да не участвате в гласуването, може да решите както искате. Монсерат Кабае отново ще бъде обект на гласуване и Миген Джонсън е другият пробен кандидат. Сега започваме с пробното гласуване. Моля ви да а, изберете съответния пробен кандидат. Виждате на вашия екран, а, че се изписва а, пробно гласуване. Може или Кабая, или Джонсън да изберете. С а, курсора нагоре или надолу може а, да изберете вашия кандидат. Като сте избрали вече желание от ваш пробен кандидат, моля да натиснете съответния клавиш плюс за или а, другите клавиши за въздържал се и така нататък. Всички ли а, взеха участие в пробното гласуване? Питам още веднъж, дали всички взеха участие вече в пробното гласуване? Край на гласуването. Госпожа Кабае е, е спечелила с голямо мнозинство. 309 гласа е получила. Господин Лука, и вие ли искате да се кандидатирате? Ja, bitte sehr. Nein, ich möchte nicht kandidieren. Не, не искам да се Но а, искам двамата кандидати да се представят, защото аз въобще не ги познавам. Аз не искам да се кандидатирам. В нашия правилник това не е предвидено. Е, изборът се извършва без да има представяне на кандидатите, но взехме предвид вашия, вашият коментар. Преминаваме към гласуването. Моля е, сега да бъдат изписани имената. Шпано. Mm-hmm. So. Sie sehen. И така виждате господин Касталди, господа Йетен Меки. Моля, гласувайте. Питам дали всички вече са гласували. Повтарям въпроса си. Дали всички колеги вече са гласували? Да. Моля? Didn't manage to get an accepted voting result. Bitte? Устройство ми за гласуване не функционира. Така ли? Е, добре, тогава ще изчакаме. Frau. Ja. Frau Kollegin, vielleicht gehen Sie auf den Platz 2. Е, може би ще отидете на друго място и гласувайте там със своята карта за гласуване. Това е място на е, Зелената партия. Няма нужда да ходите някъде другаде. Ето, има достатъчно места. So. Господин Бове, госпожа Хаутала трябва сама да се справи. Да, вие сте един а, експерт по новите технологии. И така, край на гласуването. За господа, госпожа Ятенемаки 301, за господин Касталдо 285 гласа, госпожа Ятенемаки е избрана. Спасибо. Ich darf der Kollegin Искам да поздравя, поздравя сърдечно госпожа Ятене Меки. Тя обаче не ме чува. Frau Kollegin, herzlichen Glückwunsch. Госпожа Ятене Меки, Поздравления за вашия избор и добре дошла в председателския съвет. Уважаеми дами и господа, Относно ам, графика за 2016 година за пленарните сесии не са внесени никакви изменения и така ам, обявявам ам, графика за 2016 година за одобрен.

Scusate per il mio raffreddore, passiamo ora alle votazioni. Много ви моля обаче да бъдете малко по-търпеливи, защото трябва да пре... Е, организираме системата за гласуване и след това ще гласуваме първо доклада на Иво Штир. Така че започваме с гласуването на Става дума за сътрудничеството с Южна Африка. Доклада Стир, моля, гласувайте поименно. Hanno votato тут. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се с 623 гласа. Благодаря и поздравявам господин Штир. Доклад на Каринс и Сарджентини Предотвъртяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансиране на тероризма. Имаме само едно изменение. Така че мисля, че можем. Приемаме без гласуване. Сега доклада Киркоп с Саймън. Информация, придружаваща пред паричните преводи. И тук няма внесени изменения, няма и предложение за отхвърляне, така че докладът е прият. Следващият доклад цивка производство по несъстоятелност и тук няма изменение, няма предложение за отхвърляне. Позицията на съвета е приета. След това е един важен доклад, доклада Винклер, самостоятелно сертифициране на отговорните носителни на Калай, Волфрам, Тантал и така нататък, с происход от засегнати от конфликта е, страни и високо рискови зони. Е, предлага се бомбло гласуване 1 до 56 за, против, въздържали се Второ изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се с 473 гласа. Седмо изменение за против против Нека да проверим. Край на гласуването. Отхвърля се. Десето изменение, две части. Дигнете ръце за против. Въздържали се. Приема се. Втора част за, против, въздържали се. Да проверим. Край на гласуването. Приема се. 11 изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 12-то изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 13-то. Гласувайте за. Да против, въздържали се, отхвърля се. 17 е по именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 28. Моля гласувайте. Против. Отхвърля се. Изменение 34-то. Искате да проверим? Добре. 28. Край на гласуването. Отхвърля се. 34-то изменение. За. Мигнете ръце. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 35-то за. Искате да проверим? Добре, да проверим. 34-то, моля гласувайте. 34-то. Край на гласуването. Отхвърля се. 35-то за против въздържали се отхвърля се 36-то за за против въздържали се нека да проверим край на гласуването отхвърля се 37 изменение за против въздържали се отхвърля се 38 изменение дигнете ръка за против въздържали се отхвърля се не не искате да проверим добре 38 изменение моля гласувайте Край на гласуването. Респин. Отхвърля се. 39-то. Моля. Гласувайте с дигната ръка. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 40-то изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. La votazione è chiusa. Край на гласуването. Приема се. 41-во по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля. 50-то изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 55-то вдигане на ръка. Кой е за? Против. Въздържали се. Да проверим. Край на гласуването. Приема се. 90-то изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 70-111 идентични. Моля, гласувайте. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Да проверим. Votazione chiusa. Respinta. Отхвърля се. 131 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 73, 94, 114, 132 идентични. По именно гласуване, моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 60-то. Моля, гласувайте. Против. Въздържали се. Приема се. 74, 95, 115, 133 са идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. 154-то. Кой е за? Против. Приемат се. Нека да провериме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. Шестдесет и едно отпада. Сега 72. Също 75, 96, 116, 134 идентични, но ми... поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. 76, 97, 117, 135 идентични по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. 77, 98, 118, 136 поименно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. 155-то. Пикнете ръка за против. Нека да провериме. Моля, гласувайте. Votazione chiusa. Край на гласуването. Приема се. Articolo Articolo 2 Член 25. Артиколо 2. Член 2, 25 изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Ти ще кажеш, нали? Угу. Край на гласуване. Приема се. Сега. Следващите отпадат след това 100D. Член, втори, може да дигнете ръка. За, против, въздържали се. Не всички вдигнаха ръка както трябва. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Член 2, 138 Д, с дигане на ръка за, против, въздържали се, приема се. 27 отпада. Член 2, 79, 120, 139 идентични с дигане на ръка за, против, въздържали се, отхвърля се. Добре, да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. Стой по поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 80, 121, 140 са идентични. Втигнете ръка за. Против. Задържали се. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Крайто. Отхвърля се. 81, 102, 122, 141 са идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Член 3, 82, 103, 123, 142 са идентични по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля. 62. Дигане на ръка за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 83, 104, 124, 143 са идентични. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. Член 3. 63-то за против. Въздържали се, отхвърля се. Трети член, 64-то изменение. Моля, гласувайте за против. Въздържали се, отхвърля се. 84, 105, 125, 144, идентични, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърлят се. Член, а, член четвърти, алинея първа, за против, кой се въздържа, приема се. 106 то отпада, член 6, 32 за, против, въздържали се, отхвърля се. 86 и 127 с дигане на ръка за против, въздържали се, отхвърля се. 146-то с дигане на ръка за против, въздържали се при проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. член 633D за против въздържали се отхвърля се член 6 147 за против приема се според мен, но нека да провериме, моля те. Гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Член 6, 147, поправя се председателя 65-то за против. Въздържали се Отхвърля се. 148. Дигнете ръка за против. Въздържали се. Отхвърля се. Член 7, 66 за против. Въздържали се. Отхвърля се. 67 са, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да проверим? Добре. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Член 7, 42 изменение. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 87, 108, 128, 149. Идентични. Някой иска да вземе думата ли? А, аз мислих, че сме, трябва да проверим 66-то. Трябва да проверим 66-то изменение. 66 66-то е, е отхвърлено. Не, много ви моля да провериме. Според мен е грешка. А. Е, грация, но doveva, Да трябва малко по-бързичко. Значи 87, 108, 128, 149 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отвърля се. 129 и 150 са идентични поименно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Респинто. Emendamento 107 per appello nominale. Votazione aperta. Votazione chiusa. Край на гласуването. Отхвърля се. 88 с дигане на ръка за против. Въздържали се. Нека да проверим. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Член 8, 68 изменение. Дигнете ръка. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 151. Дигнете ръка за. Против. Въздържали се. Нека да провериме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 12 член, 152 за против. Въздържали се. Нека да провериме. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 13 член, 89, 109, 130 идентични. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 15 член, 54-то. Втикнете ръка за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 153. Създигане на ръка за. Против от Хърлер, Извинете, казва председателя. Струва ми се, че е отхвърлено, но нека да провериме. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 110 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 58. Дигнете ръка, който е за. Против. Задържали се. Отхвърля се. 52 В второ предложение, приложение за против въздържали се, отхвърля се. Добре, да, да, про, да провериме, моля. Гласувайте. Край на гласуването. Приемат се. Съображение 9, 71, 91, 112, именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 57 в съображение 11, след съображение 11, за, против, въздържали се. Като че ли е прието? Прието е, да. Отпада 8 изменение, 14 съображение, 72 и 92 и 113 моля, гласувайте. Край на гласуването. Отвърля се. 93-то изменение по именно гласуване. Край на гласуването. 20-то изменение в съображение 16, две части, първа част са против, въздържали се, приемат се. Втора част за против, въздържали се, отхвърля се. 69-то изменение за против. Въздържали се, отхвърля се. И сега предположението на комисията по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Провато приема се. И законодателното предложение. Някой иска думата? Председателят на комисията. Моля, имате думата. Имате проблем с микрофона ли? Опитайте друг микрофон. И... Не марш па? Не работи ли този микрофон? Е проблем. Много ви моля, техниците. Пак трябва да позволим на председателя на комисията да вземе думата. Ами просто като че ли май нищо не работи. Uh, non. Ce n'est pas, ce n'est pas une question. That's a general. Yeah, yeah, yeah. Ah, il marche? Тук работи? А, ето работи вече. Уважаеми колеги, е, основа на резултатите на гласуването Виждате, че има разлика с гласуването в ресорната комисия. Искам съгласно член 61 алинея 2 да направим кратко прекъсване, за да можем а, да м, обсъдим а, това гласуване с докладчика и, до, и а, координаторите. Е, моля за кратко прекъсване съгласно член 61 алинея 2. 5 минути. Is possible? I am against. Why? Allora, eh, scusate colleghi, è stato chiesta la sospensione... Вижте, колеги, поискахте прекъсване от 5 минути. Ако никой не възразява, бихме могли да преустановим и да възобновим сесията след 5 минути, след като получим резултатите от това допитване? Ако никой не възразява, повтарям. Някой възразява ли? Не. В такъв случай прекъсваме за 5 минути.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 E prego gli onorevoli colleghi di prendere posto. Ако обичате, дами и господа, заемете отново местата си. Президенте Ланге. Председателят Ланген. Президенте Ланге. председател Ланген. Моля колегите да заемат местата си. Председателю Мураеш. Invito i colleghi a riprendere le loro posizioni. Приканвам колегите да заемат отново местата си. Имаше искане от председателя на парламентарната комисия Ланген да преустановим заседанието. Нека да ви чуем сега. Уважаеми колеги, след като говорихме с координаторите, докладчика и докладчиците в Сянка, има различни мнения за това как трябва да протекат по-нататък дискусиите. Съгласно член 61.2 предлагам окончателното гласуване да бъде отложено и да се започне с провеждането на тристранната среща. Нека да гласуваме предложението на председателя Ланге. Rinviare Предложение да се отложи окончателното гласуване. Кой е за? Контрарио. Против. На верифика, чек, la votazione. Нека да проверим по електронен път начало на гласуването. Votazione chiusa. А, край на гласуването. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Предложението се приема. 343 гласа за, 331 против. Предложение за отлагане на окончателното гласуване. Имаше и 9 въздържали се. Passiamo ora, passiamo ora alla risoluzione. Сега преминаваме нататък към резолюцията за освобождаването от ограничение за употребата на кадми с приложение в осветлението или в светенето на екрани. Предложение за резолюция внесено от 4 политически групи. Параграф 5. За. Сдигне на ръка. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Съображение F на оригиналния текст за, против, въздържали се, отхвърля се. Гласуваме проекто резолюцията в нейната цялост по именно гласуване, начало на гласуването. Екюза. Край на гласуването. La risoluzione. Резолюцията се приема с огромно мнозинство. Поздравления за докладчика. Преминаваме нататък. Следващата резолюция за етилови алкохол от земеделски происход. Да чум господин Аврамополос, господин комисаря. Uh, Аз просто представлявам комисията, не отговарям за земеделските въпроси. Европейската комисия би искала да напомни причините, поради които предлага делегирания регламент е, за отмяна на регламент 2336 от 2003 година. Ние приехме регламента в рамките на упростяването и по-доброто законотворчество. Този делегиран акт ще премахне административната тежест от операторите и администраторите, без да се отразява на граничната ни защита. Това ще позволи на Европейската комисия да продължи да упражнява контрол върху пазара на етилов алкохол в Европейския съюз. На срещата на 20 април 2015 година съвета потвърди, че не възразява на делегирания акт на комисията. Комисията излезе с изявление, за да потвърди, че ще продължи да набира необходимата информация, за да упражнява мониторинг на пазара на етилов алкохол с специално внимание, което да се отделя на продуктите с нулева ставка. Регламента трябва да бъде публикуван в официалния вестник на Европейския съюз, след което ще може да влезе в сила. Това е сега тук е възможност за Европейския парламент да се присъедини към целта за намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса. Така вие ще се присъедините към целта за упростяване на европейското законодателство цели, които си е, заложиха Европейската комисия, съвета и Европейския парламент. Европейската комисия потвърждава своята ангажираност за по-добро администриране, нещо, което се вижда от целите прияти от съвета. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар. Сега подлагам на гласуване предложението за резолюция на парламентарната комисия по селско стопанство. Съображение А. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Съображение Б. Изменение второ. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Съображение С. Изменение трето. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Подлагам на гласуване проекто резолюцията в нейната цялост. Сдигна на ръка. Кой е за? Против? Въздържали се? Трябва ни мнозинство на членовете на парламента, така че най-добре би било, ако гласуваме и електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Имаме мнозинство 486 за, 164 против. Резолюцията се приема. Поздравление за докладчика. Предложение за резолюция за отпуска по майчинство. Процедурен въпрос ли имате? Chiede la parola ai sensi del regolamento. Искате думата за процедурен въпрос или? Благодаря, господин председател. Останах с впечатлението, че не може да има политически плакати в залата, но в правилника не можах да видя правилото. А доколкото виждам, в другия край на залата е пълно с разни послания и знаци. Не виждам много добре, не мога да чета добре, но искам да попитам, може ли от политическо естество да се слагат послания тук? Имаме ли право да правим такова нещо, за да знам за следващия път? Така се взимат по незаконен път гласове от гласоподавателите. Председателят. Това беше изявление, което няма нищо общо с процедурните забележки. Вярно е, че това, което казахте, трябва да бъде обсъдено. Трябва да се обсъди също така и присъствието на тези знаменца по скамейките, но това не беше процедурен въпрос. Конжедо ди матернита. Преминаваме на резолюцията за отпуска по майчинство, параграф 1. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Нека да проверим. Начало на гласуването по втора част. Votazione chiusa. Край на гласуването. Приема се. Параграф 4. Изменение 2. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 5. По именно гласуване. Начало на гласуването. Votazione chiusa. Approvato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 Емендаменто 3. Изменение трето на параграф четвърти. Първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Нека да проверим по електронен път втора част на изменение трето, начало на гласуването. Е Chiusa la votazione. Край на гласуването. Втората част се отхвърля. Изменение първо. Кой е за? Против? Много е трудно да се определи. Електронна проверка. е кюса. Край на гласуването. Изменението се приема. Съображение F на оригиналния текст. Кой е за? Против? Нека да проверим. Съображение F. Начало на гласуването. Тационе chiusa. Край на гласуването. Приема се. Тационе резолюционе nel suo insieme. Гласуваме резолюцията в нейната цялост по именно гласуване, начало на гласуването. Кюса. Край на гласуването. Приема се. Поздравления. Конвенционе delle Nazioni Unite sui diritti. Конвенция на ОНЕ за правата на хората с увреждания. Предложение за резолюция, внесена от 7 политически групи. Изменение първо, по именно гласуване, начало на гласуването. La votazione è chiusa. Край на гласуването. Апровато. Приема се. Изменение 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Съображение е изменение второ за, против, приема се. Гласуваме резолюцията в нейната цялост. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Благодаря ви. Поздравления. Преминаваме нататък предложение за резолюция по заразяването на маслинови дървета с бактерията Xylella fastidiosa, болест, която засяга най-вече маслиновите дървета. Предложението за резолюция е внесено от две политически групи. Подлагам на гласуване текста, електронно гласуване, край на гласуването. Отхвърля се. Подлагам на гласуване съвместното предложение за резолюция, внесено от 4 политически групи. Параграф 1. по именно гласуване. Начало на гласуването. Votazione chiusa. Край на гласуването. Приема се. Изменение 21 по именно гласуване. Начало на гласуването. Votazione chiusa. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 8. По именно гласуване. Начало на гласуването. Votazione chiusa. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 3. Три части. Първа част за. Против. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Трета част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 9 по именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 10. По именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 11 по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 15. По именно гласуване. Начало на гласуването. Гласуването. Отхвърля се. Изменение 19. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Нека да проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 16. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. Нека да проверим начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 18. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 20. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 22. По именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение първо. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение второ. За. Против. Въздържали се. Нека да проверим начало на гласуването. Приема се. Съображение и изменение 3 и 12, които са идентични по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение четвърто по именно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 13. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменения 5 и 14. именно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 6. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 7. Поименно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Гласуваме цялата резолюция. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се.